Dear colleagues, we will resume the, the session of the AFED meeting. Колеги, започваме отново с заседанието на комисията АФЕД, пета точка, размяна на мнение с господин Помяновски от Европейския фонд за демокрация. Добре дошъл в нашата комисия. С удоволствие ви посрещаме днес. Европейския фонд за демокрация излиза с годишния си доклад – вие работите от юли 2013 много активно, като дейността ви достига до региони там, където Европейския съюз не иска да финансира и не може да финансира с дейност в подкрепа на демокрацията. Вашия фонд е съвместна инициатива на европейските институции, но е независима фундация по белгийското законодателство и дава възможност за бързо предоставяне на средства за дори два дни в моменти, в които Европейския съюз би имал проблеми да отпусне такива средства. Над 250 са инициативите, които са финансирали. Започват и дейности не само в непосредственото ни съвет, съседство, а съседството на съседството. Разбирам, че вие работите така за демокрацията и ви давам думата да чуем представенето на доклада. Благодаря за тази възможност да представим нашия годишен доклад. Той вашата покана е много сериозно е, потвърждение на подкрепата, която ви имате за нас. Да, ако мога да коригирам цифрите, 400 са проектите, които започна, вече работи нашия фонд, е, който е, бе създаден през 2013. Изключително благодарен съм за е, огромната възможност, която ми давате да представя годишния доклад. Е, ние сме го представили, е, т.е. сме ви го доставили. Ето, показвам ви го на екрана, току-що е разпечатан. Можете да го видите и онлайн на нашия сайт. Там се дават много подробности, които не мога да изложа в краткото време, което имам. През 2016 не мога да кажа, че ни беше много лесно. Това не беше година, на която бе лесно за демокрацията. Нещата много се промениха, предизвикателствата станаха по-големи и разбира се, имаше и по-големи възможности. Авторитарните режими се задълбочиха, все по-тежки са опитите за задушаване на гражданското общество и свободното слово. Египет, Русия, Азербайджан са примери. Има е, опити за подкопаване на демократичните ценности и, и на защитниците. Някои правителства в нашето съседство отбелязват работата на Европейския съюз и се опитват да ни въздействат както на нас, така и на нашите партньори. Това е знак, че нашата работа е важна и има своите влияние. Този натиск показва също, че колко ни е необходимо да имаме подкрепата на европейските институции, но и да бъдем независими в решенията си за финансиране. Започваме разширяване на географския си обсек – но все пак се задържаме в, така да се каже, съседите на съседите, т.е. освен на страните от европейското съседство и техните съседи. Разчитаме на приноса на европейските институции, на специалния представител, примерно на Европейския съюз за Централна Азия, в рамките на прегледа на стратегията на Европейския съюз за Централна Азия. Кои са основните моменти на нашата работа от 2016? Ще ви ги представя, както и някои разсъждения за това как се сменя контекста на нашата работа и колко важни са така наречените меки инструменти. Ние консолидирахме позицията си като механизъм за подкрепа на демокрацията. 28 нови инициативи, 10 милиона евро е, бяха започнати. Все повече е, са запознати хората на място с нашата дейност и е, разбират по как начин могат да търсят подкрепа от нас. Също така расте и разбирането и подкрепата за нас в Брюксел. Ние играеме допълваща и важна роля в програмите за подкрепа на демокрацията на Европейския съюз. Ние имаме свобода да работим по различен начин от държавните програми. 21 европейски страни са членове на управителния съвет и да, допринасят за бюджета на Фонда за демокрация, включително и същото прави и Канада. Работим и на базата на грантове от Европейската комисия. Ние също така осъществяваме и набиране на средства, за да бъдем стабилни дългосрочно и да подкрепяме активистите в отделните страни. Направихме пълна оценка от външна независима компания от е, Нидерландия, където се очерта колко е важна нашата роля за попълване на празни места е, в, е, в страни и подкрепа на дейността на място. Тоест, нашата дейност е допълваща към европейските инструменти в това, че ние можем да реагираме бързо, можем да идентифицираме най-обещаващите активисти и да подкрепяме и самите предложения. Подкреп... Дадохме подкрепа на две телевизионни станции, за да не бъдат те закрити и в Молдова. Тези телевизионни станции бяха обект на е, външен натиск и включително и конкурентен натиск в Египет, Русия, Беларус, Азербайджан където има много ограничено пространство за граждански инициативи, ние отново подкрепяме продемократични групи, за да могат те да разгръщат своята дейност, независимо от предизвикателствата. Подкрепата от страна на ЕФД е от изключително голямо значение за правозащитниците в тези държави. В Сирия подпомагаме движението на гражданското общество, което продължава да проявява голяма ангажираност за установяването на една демократична и плуралистична Сирия. Там подпомагаме местни инициативи за възстановяване, за помирение и мирно съвместно съществуване, най-вече в области, където това е важно. Подпомагаме нови подети от Сирия инициативи в областта на културата и образованието в полза на сирийските бежанци в Ливан. Така показваме, че можем да намалим и предотвратим имиграционния натиск, ако предприемаме повече в беженските лагери в подобни държави. Беженците живеят там вече от много години. През всичките тези години не са имали възможност действително да разгърнат дейността си. Не е било откликвано и достатъчно на потребностите им. Годишният ни доклад съдържа и други такива примери за дейността ни. Може можете да се запознаете с него онлайн на страницата ни в интернет. В доклада са включени и позициите на правозащитници, които подпомагаме по места. Те показват колко са ангажирани тези хора, какви огромни жертви правят в борбата си за демокрация. Един правозащитник от Тунис, например, е прекарал над 20 години в затвора заради политическата си дейност преди революцията през 2011 година. Сега, когато страната му е в демократичен преход, този правозащитник работи заедно с нашия фонд. Повечето от правозащитниците, които подпомагаме, не искат революция. Те искат към тях да се проявява уважение, искат достойни условия на живот. Това са много често млади хора, които искат да допринесат за развитието на родните си страни. От началото на тази година насам бяхме свидетели на значителни промени в условията си на работа, както в Европейския съюз, така и извън него. Установихме значително сближаване по меки въпроси, като демокрацията, правата на човека и медиите. Всички тези меки въпроси въпроси се включват в програмата за сигурността. Наскоро бях в Хелзинки и разговарях с представители на финландското правителство за новия център за борба срещу хибридните заплахи, създаден в Финландия. Нашата работа не е свързана с програмата за сигурността като такава, но финландската страна призна значителния ни принос в бъдеще към работата на този център. Това не е единственият пример. През 2016 година установихме, че когато участваме в прояви, посветени на свободата на медиите, политическия активизъм, образованието, културата, се прави връзка между подобни меки въпроси и въпроси, свързани с сигурността. Това е едно ново явление, което ни разкрива възможности, но ни изправя и пред предизвикателства. То показва колко е уместна работата ни от политическа гледна точка. Показва също така, че много от така наречените меки въпроси са свързани пряко и с политически решения. Много от големите предизвикателства днес, като радикализацията, тероризмът, проблемите в Близкия изток и други, са свързани с работата на правозащитниците, работещи за демокрацията. Тази връзка между сигурността и демокрацията може да е и опасност. Някои политици в Европа се подават на иллюзията, че тоталитарните режими могат да предложат прагматични решения в дългосрочен план за сигурността и развитието. В момент на криза политиката трябва да е прагматична, но трябва да се основава и на принципи и ценности. Онези, които подкрепяме, са поели ангажимент за демокрацията и ценностите. Затова всяка година, както Европейският парламент, така и Европейският съюз, трябва да продължат да ни подкрепят. Ние поставяме принципи принципите и ценностите пред каквито и да било други съображения в краткосрочен план. Това ни прави и надежни партньори за правозащитниците, с които работим. Едно заключение в общ план. В дългосрочен план отстояването на демократичните принципи и ценности е единствената възможност за нас да гарантираме силната основа на нашите общества. Онова, което правим за правозащитниците по места извън Европейския съюз е от полза и за самите нас тук в съюз. Благодаря. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Благодаря ви за изложението. Започваме с групата на НП. Господин Вента за две минути. Dziękuję bardzo. Przepraszam za spóźnienie, ale благодаря, господин председател. Съжалявам, че закъснях. Участвах в заседание на Комисията по развитие, където се провежда публично излучване за условията, с които се обвързва помощта за развитие. Благодаря ви за днешната размяна на мнения с господин Помяновски от Европейския фонд за демокрация. Говорихме за действия насочени към по-добра осведоменост сред европейците, към подпомагане на правозащитнически движения и на демокрацията. Източните ни съседи, страните от региона на Северна Африка са обект на подобни изключително важни и похвални действия. В работата си трябва да проявявате гъвкавост, тъй като сте изправени пред многобройни предизвикателства. Нека упомена подкрепата за Сирия, за която вече говорихте. Войната в Сирия продължава вече от повече от 6 години. Положението все повече се обостря. Има ли според вас светлина на края на тунела? Има ли шанс за Сирия? за онези сирийци, които се водят от европейските ни ценности, от ценностите на демокрацията и плурализма. Необходимо ли е отделните групи да се обединят около един лидер? Според мен държави като Сирия, опустошение от война, имат нужда от подобен лидер. Госпожа Фотига, благодаря, господин председател. Нека още веднъж поздравя нашия гост за работата на Европейския фонд за демокрация. Миналата година осъзнах колко е важна работата ви в рамките на различни дейности, които извършвам тук в Европейския парламент. Имам въпрос, отнасящ се не до Руската федерация, но до онези държави и територии, пряко или косвено окупирани от нея. Как можем да поставим по-силен акцент върху техните проблеми? Например, върху проблемите на кримските татари. Какво можем да направим, за да могат да осъществяват те програми за повишаването на осведомеността и изграждането на структури на гражданското общество. Знам, че въпросът е много сложен, не е трудно и да намери отговор. Какво въздействие можем да окажем и върху Абхазия и Южна Осетия? Sorry, then we have Mr. Господин Месерич от групата на Зелените. Благодаря, господин председател. Благодаря за днешната размяна на мнения. Тази седмица ми предстоят и други подобни срещи. Нямам да се изказвам похвално за дейността ви. Ясно е колко е важна работата на вашата организация. Впечатляващи са и резултатите, които постигате, както става ясно от годишния доклад за дейността ви. Имам два по-общи въпроса. През изминалата година и половина се разшири териториалният обхват на дейността на фонда. Един от постоянните проблеми, свързани с донорите, е дали да откликнат на случващото се по места, дали да предоставят помощ в зависимост от промените там или да реагират на конкретни искания за помощ. От тук възниква и проблем с поставянето на акцент. Поставяте ли по-голям акцент върху Молдова и Армения, например? Или чакате искания от тези две страни? Вторият ми въпрос е, имате ли институционализирана структура за поддържане на контакт? Господин Шафхаузер от ЕНС. Moi, ce qui m'étonne... Euh, Което ме изненадва е арогантността. Централизирането на пропагандата. Аз набързо се запознах с няколко а, точки. Украина, Майдан. А, вие го считате за история, не за факта. Сирия на следващо място. Как може да сте забравили подкрепата, която беше оказана на терористични групи от някои демократични държави? дори от страна на разузнавателни служби. Имам предвид моята страна. Виждате какви са стереотипите. Това ли е демокрацията? Това са теории, които аз оспорвам. вие не спазвате свободата на религиите. Вие се занимавате с дезинформация, а същевременно сте инструмент на демокрацията. Председателят на... Аз съм а, се борил преди падането на а, стената и продължавам да се боря срещу тази пропагандна машина. Трябва да се събудят хората. Не може нещата да продължават както до сега. Благодаря ви. Това бяха изказванията на всички колеги, записали се за изказване. Имате 4 минути за обобщение. Благодаря. Благодаря за предимно положителната ви оценка. Отрицателна оценка даде само последният изказал се по позицията на младсинството. Франция подкрепя Европейския фонд за демокрация. Освен това, в управителния ни съвет има член от Франция. Франция участва в планирането на всички наши мисии, както и при очертаването на ключовите ни приоритети. Само преди седмица бях на посещение в Париж, където проведох <clears throat> обстойни разговори за нашата работа. Френската страна и даде много положителна оценка – Продължавам да се вслушвам в позицията на френското правителство. Взех предвид и вашите коментари, които в по-голямата им част не споделям. По въпроса на господин Вента за Сирия. Категорично се обявяваме за предоставянето на колкото се може по-голяма подкрепа на пребиваващите в беженските лагери. Става дума за милиони сирийци, които не търсят убежище в Европа. Това са хора, които са близо до родната си страна и мечтаят да се завърнат там, колкото се може по-скоро. Тези хора имат огромен потенциал с оглед на бъдещето на Сирия едновременно с това са изоставени. Можем да направим много повече за образоването на младите хора сред тях, например. Да вземем за пример едно 12-годишно момче, което преди 6 години е избягало от Сирия и през последните 6 години е пребивавало в беженски лагер. Това дете сега е на 18 години почти не е ходило на училище. Кой би наел едно такова момче? Къде то е най-уязвимо? По отношение на тези хора трябва да се прилага не само Европейският фонд за демокрация. Ние имаме много ограничен бюджет, работим и в строго определени области, затова трябва да се намесят и други действащи лица. Тези хора имат огромен потенциал с оглед на бъдещето на страната. Трябва да инвестираме много повече в тях. Благодаря на госпожа Фотига за много полезните коментари. Както казахте и вие, взаимодействаме си по ред въпроси. По конкретно конкретния ви въпрос за кримските татари. Проектите ни предвиждат работа с тях, както на територията на Крим, така и извън нея. Фондът е специализиран в работата работа при особено тежки условия, в условия на много голяма враждебност. Не придаваме публичност на тези наши дейности, за да гарантираме и сигурността на бенефициентите по въпроса на господин Месерич за разширяването на териториалния обхват на дейността ни. От това естествено проистича и необходимост от повече финансиране. Разширихме географския обхват на дейността ни. Едновременно с това, за съжаление, не бе повишен бюджетът ни. Бе увеличен размерът на бюджета ни, но не в достатъчен размер, като се има предвид разширяването на географски обхват на дейността ни. Затова и все още не сме заработили с пълна сила в така наречените нови територии. Все още анализираме потребностите там, работим по първоначално получени заявки. Получихме допълнително финансиране от двама донори за наши проекти в Евразийския регион. Това е едно изключение. Тук можем да работим с по-бързи темпове, тъй като има целево финансиране. Мисля, че... Надявам се, извинете, че отговорих на всички ваши въпроси. Благодаря за изложението ви. Благодаря, че отговорихте на въпросите ни. Сега ще продължим с следващата точка от дневния ред – но като че ли гостът ни все още не е сред нас. Размяната на мнения по тази точка ще се проведе при закрити врата. Само членовете на комисията ни, сътрудниците на политическите групи и представителите на Европейската комисия ще могат да участват. Докато чакаме госта